Имаме проект на устен въпрос, който трябва да бъде одобрен и изпратен на председателския съвет. Conclusione all'ordine del giorno della, di una delle prossime sedute della plenaria. Il punto... Така че е, да можем да го включим в последствие е, в дневния ред на следващото пленарно заседание. Точка 6. Ще направя... чуем изявление във връзка е, с годишния доклад за дейността на нашата комисия ще има и първо обсъждане, след което ще преминем към точка 7, където ще проведем първоначален обмен на становища. Някои вносители на жалби ще присъстват. Става дума за петициите по точки 8 и 9 във връзка с отпадъци в Великобритания и Франция, след което точка 10. Дейвид Лоу тък му ми казва, че тук има промяна а, на плана. А, няма да присъстват никакви вносители във връзка с жалбите по точки, точка 10. Значи ще е, има присъствие на жалбоподатели по точки 8 и 9 и по точка 13. Е, проекта за оценка на въздействието на околната среда в Гърция. След което ще преминем към разискване на точка 14. Там трябва да направим становище за Комисията по правни въпроси. Утре сутрин също след нас ще присъстват вносители на петиции по редица точки, в частност точка 17. Не. Извинявам се, казва ораторката. Няма да присъстват вносители, но ще присъства докладчикът господин Кройцман от комисията ИМКО. Така че ще разискваме становището на отговорниците от комисията. За съжаление, вносителят не бе. не успя да дойде. Трябва да има и човек от представителството към Европейския съюз. Eh, Поне на това се надяваме. Надяваме се, че той ще може да отговори и на въпроса. За ГМО по точка 19 ще има вносители, по точка 20 за съхранението на eh, два исторически обекта, обекти на историческото наследство. Имаме вносители и за точка 22 проект за изграждане на летище е, в югозападна Франция и точка 25 е, замърсяване. Ако няма възражение от колегите, предлагам да приемем дневния ред в настоящия му вид, което означава, че можем да преминем към точка 26 2. Е, приемане на протоколите от предишните заседания. Тези протоколи е, са разпространени, имате със сигурност екземпляри. Ако няма предложение за тяхното изменяване, смятаме ги за приети. Също искам да посоча, че преди около седмица изпратихме списък на петиции, по които ще приключим работата, защото няма отговор. А има и е, петиции, е, по които трябва да възобновим е, работата, защото има нова информация. Тъй като никой не се е обадил да коментира, смятаме, че дадените в тази връзка препоръки са одобрени. Също искам да ви кажа, че секретариатът изготви в момента бюлетин, който скоро ще бъде качен на веб страницата. Колегите, които искат да напишат нещо за бюлетина, са добре дошли. Ще говорим повече за това на заседанието на координаторите. Може би утре с повече подробности ще го разискваме въпроса и след това ще ви дадем допълнителна информация. Нямам аз за други коментари. Ако и вие нямате коментари, можем да преминем към точка 5 от дневния ред. C'è Оглеждам се. Вице-президенте Мейер е диспонибиле и дарей ла парола луи. Не виждам колегата, който трябва да се занимае с този въпрос, поради което ще минем към точка 6. Давам думата за въведение в точка 6. Благодаря, госпожа председател. Започваме вече Разменихме мнение по този въпрос и сега можем вече да започнем колегиалната работа. Тоест, е, в която участват всички политически групи. Имаме информация за всички законодателни доклади. И имаме информация за петициите, които са приключили и тези, които са още в процес на разглеждане. намерението ни да разгледаме колкото можем повече. Миналата година получихме голям брой петиции, много повече от предишната година. повечето постъпиха чрез веб, веб-сайта, а 35,6% постъпиха по почтата. По страни през 2010 година положението е следното. 54% от Испания, е, след това Германия, Италия, Румъния, Гърция, е, Полша, Обединеното кралство. Е, докато през 2009 е, година най-много петиции бяха от Германия, т.е. там са се разменили местата. По езици повечето от петиции, 25,8% са на немски, след това английски, след това испански, италиански – Положението е сходно с 2009 година по отношение на езиците. Под, по теми на първо място е околната среда, след това опазването, въздействието върху околната среда, основните човешки права, правосъдие. Това, това са така най-често срещаните теми през миналата година. В дескриптивната част на доклада ще се опитаме да изложим начина по който работихме през 2010 година и след това ще направим анализ, в който ще включим вашите мнения. Да видим какви са положителните заключения и какви по-малко положителните, ако мога така да кажа, от нашата работа през 2010 година, какви полуки можем да извлечем, за да подобрим работата си в бъдеще. Трябва да помислим и за това доколко ефективна е процедурата за внасяне и разглеждане на петиции и колко помага тя на гражданите на Европа. По отношение на темите също трябва да помислим. А това въжи и за нашите посещения. Бяхме в кампания, в Австрия и трябва да видим доколко помогнаха, са помогнали нашите посещения за разглеждането и решаването на проблемите, подигнати в съответните петиции. И как работим съвместно с омбудсмана. Надявам се, че в е, хода на дебата вие ще направите своя принос, особено в е, частта анализ на доклада. Ще обсъдим тези въпроси е, в детайли, за да може да чуем вашето мнение. и Ще да определим параметрите на графика, но във всички случаи няма да чакаме повече от 1 май, защото преводът трябва да е готов до 12 май. След това ще, текстът ще се върне при нас на 23 май и е, е, сме готови до 30 май, за да може да гласуваме в комисия през юни и в пленарна зала през юли. Сега ще пристъпим към първоначалната размяна на мнения, за да може всяка от групите да ни представи своите виждания. За да може да получим една колкото е по- възможно по-последователна и вътрешно непротиворечива картина. Кой би искал да вземе думата, за да започнем дебата? Или имате нужда от повече време за размисъл? Изглежда, че никой не иска думата на този етап. Съвсем накратко трябва да кажа, че съм много благодарен на, на докладчика. Докладът е особено важен за нас, защото той ни дава възможност да хвърлим поглед върху свършеното. А може би в, със съдействието на докладчиците в сянка, докладчика може да се опита да постигне предварително споразумение. Това би било много полезно. Е, за образът на нашата работа немаловажно е, е резултатите, когато те са добри, да бъдат е, оповестявани. Затова призовавам колегите да си помислят хубаво за вододела, къде минава разделителната линия в нашата работа. Получаваме много петиции, но много често някои от тях са недопустими, тъй като не влизат в рамките на нашите правомощия. Има също така петиции, за които са допустими и отговорни, но за жалост не можем да направим много по съществуващото законодателство, което влиза в разрез с исканията на вносителите на петициите. Значи, добре е да разгледаме структурата на нашата работа. Несъмнено, когато можем да направим нещо, за да помогнем на вносителите на петицията, трябва да се занимаем с тях с цялата сериозност. много пъти сме в състояние да се обърнем към други институции в Европейския съюз, които имат специализирани познания, да им кажем, ето вижте, това е положението, ние не можем да направим нищо. Вижте какво можете вие да направите. Това е много важна, важно, важен начин за връзка, за свръзка. Е, защото когато гражданите на Европа не са доволни от начина по който европейските институции функционират, ние трябва да приемем това много сериозно, както сме го правили в миналото. Това е всичко, което мога да кажа на този етап. Благодаря. Е, Благодаря много. Имам кратки коментари Разбира се, не съм съгласна, че нямаме компетенции по отношение на авторството. Има голямо мнозинство тук в парламента, когато гласивахме, но с голямо мнозинство гласувахме за и миналата седмица също така гласувахме с мнозинство по отношение на закона в Унгария за средствата за информация. Така че поне що се отнася до положението тук, можем да очакваме мнозинството да предприеме нещо. Имахме дебати по отношение на компетенциите и това ще бъде един от въпросите в областта на правата на човека, които имат отношение към комисията. Затова тези въпроси остават на дневен ред и ще продължим да ги обсъждаме, защото имахме няколко въпроса и румънския закон за средствата за информация, и испанския, доколкото разбирам, стои. Искам също така да посоча, че нашия доклад е по-конкретен от миналогодишния. че Бихме могли да направим един много общ доклад с отделни заглавия. Но следва да засегнем конкретни въпроси, за да преценят хората какво вършим, с какви проблеми се занимаваме, за да относим доклада. Смятам, че би трябвало във вашия отчет да споменете, че точно преди изборите през 2009 година призовахме да се нормализира работата на тази комисия. В моята страна никой не знае тази комисия с какво се занимава. И тогава споменахме, че трябва да има граждански петиции в тези страни, в които няма такива комисии. И така е в мнозинството парламент. И в скандинавските страни никой няма и представа какво става в тази комисия. Това е погрешно. Все едно, че не съществуваме. В Дания има такава комисия, в Швеция е подобно положението. Това, което не присъства в миналия доклад, в миналия отчет, мисля, че Дейвид Хамерстайн подготви доклад който бе прият. Крайна сметка това е политически инструмент или би трябвало да го ползваме като такъв, за да се знае какво се случва. Благодаря. Има ли други изказвания? Представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Много мило от ваша страна да ни дадете думата. Все пак доклада е вашия. Вие се отчитате. Искам обаче да посоча две теми, засегнати от господин Мейер. На първо място, от време на време, не бива да забравяме, че парламента е законодателен орган има въпроси, които трябва да бъдат в обхвата на вниманието на комисията. Вие тук се отчитате за първата година от мандата на този парламент и обхващате дейностите, в които сте участвали. Участвали сте и в законодателни досиета, така че сте са причастни към законотворческата дейност на парламента и това следва да бъде отбелязано. Също така бе споменато, че следва да се онагледи свършената работа, да стане по-видима. Според мен, като приятелски настроен наблюдател от страни, че това трябва да е свързано с основната дейност на парламента, си реч законотворчеството. Може би това е едно от лесните решения, което можете да вземете. Благодаря. Но искам да кажа на представителя на комисията, че аз изпитвам същите приятелски чувства и се надявам, че тези близки връзки между комисията и парламента ще се задълбочат. Много съм доволна от току-що казаното от представителя на комисията. Не знаем дали някой друг иска да вземе отношение. Ако това не е така, е, Приканвам е, отговорниците от е, групите да ни изпратят списъците на контрадокладчиците, така че нашият докладчик да може да организира среща, както предложи господин Яр. Господин Виланте се присъедини към нас, така че можем да се върнем на точка 5 от дневния ред. Давам му думата, за да ни запознае с резултатите от посещението в Австрия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че предприехте малко да промените дневния ред, за да ми позволите да пристигна. Сега, една малка поправка. АСП Африка, Карибския и Тихоогеанския басейн. трябваше да изтичам просто от едната с зала до другата, за да мога да е, присъствам тук. Е, сега госпожа Лихтенбергер не може да дойде. Тя също участва в посещението. Искам да ви кажа, че нашите е, изводи от посещението съвпадат. Двамата колеги, които бяха представени, също обявиха съгласието си с текста. бихме искали да получим ясна информация от името на, т.е. от страна на комисията, във връзка с различните проекти, които се визират тук. Искаме комисията да ни даде отговор на доклада. Смятаме, че този доклад пък може да бъде и полезен на комисията, ако тя планира да извърши други постъпки. Всъщност за какво става дума? трябва да се установи, доколко е възможно да съществува нормативна уредба, която позволява от юридическа гледна точка разделянето на един проект с отделяне на специфичен проект от него с предварителен и последващ контрол. този проект засяга конкретни планини и трябва да се види как може да бъде разделен тук има а, възлов въпрос всъщност. Доколко скипистите, които ще бъдат построени и използвани, могат а, да бъдат построени и използвани без да се засегне пейзажът, без а, да а, бъде по някакъв начин увредена територията, площа върху която те ще бъдат построени. Не са ли допуснали местните органи грешки? Aber wenn ein Mitgliedsland nun Skipisten gänzlich draußen lässt und ich habe das ein големи грешки, които всъщност означават, че подпистите ще попаднат допълнителни хектари площ. Тук се опитахме да направим сравнение с строителството на скиписти в други държави. Има една директива на Европейския съюз. Относно подобни проекти, която обаче не насякъде е правилно въведена в държавите членки. Затова е правомерно да си зададем въпроса какво прави и какво ще направи Европейската комисия. Не трябва ли тя да използва е, по-ефикасни средства? Виланд, е репрезентант на Commissione Intende интервенире. Благодаря. Сега представителят на комисията. Искате ли да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. По отношение на правните аспекти, знаете, че директивата дава възможност за гъвкаво прилагане на страните членки, но тази гъвкавост не е неограничена когато а, беше подадена петицията, Австрия е била в нарушение на директивата, сега тя промени законодателството си и отговаря на изискванията. Все още съществува обаче прекалено голяма гъвкавост на, за прилагане. Знаете, че е необходима яснота и предвидимост не само за защита на околната среда, но и за това да знаят хората какво могат и какво не могат да си позволят. Целта на вашата комисия и на Европейската комисия да даде указания. Примерно за връзка с решението на съда по тази директива, което е качено на нашия вебсайт. Защото когато комисията отговаря на искането за допълнителни указания за това какво е допустимо и какво не е допустимо в рамките на директивата, трябва да третира еднакво всички страни членки. И това се отнася и за прегледа на директивата. А, така че ние приветстваме резултатите от посещението в Австрия и подхода на вашата комисия, на господин Виланд, защото от правна гледна точка въпросът е решен, но може все още да се подобри прозрачността и предвидимостта на правилата. Благодаря. Колега Виландер, искате ли да вземете думата отново? Давам думата на господин Виланд. Два е въпроса искам да повдигна. Не знам е, дали това е основният е, текст или не. Но а, е, четвъртият параграф, предшестван от тиретата, там се говори за съдебната практика, за юриспруденцията и дава, се дава правна, дава правните рамки на въпроса. Не можем да свеждаме рамките до юриспруденцията. Става дума не за юриспруденция, юриспруденция, а за юридически рамки. Благодаря на комисията за това, че ми изпратила този текст. Ние всички сме за гъвкавост, но местните власти също трябва да приемат гъвкави решения. защото директивата допуска това творчество понякога да бъде прекалено. Има две нови писти, които обхващат няколко стотин хектора. Изчисляването на повърхността, на територията, е свързано с проблеми. тази територия няма да може да бъде използвана за други дейности. Ако покрия с изкуствен сняг, примерно през нощта, ски пистата, тя след това няма да може да се използва. И ако построя нова структура, нови влекове и, и лифтове, които а, могат да превозват два пъти повече хора, може това да изглежда а, а, частен случай, но а, знаете, че днес има възможности, много нови възможности за каране на ски. кара се ски орпист, извън пистата, в, дъл, в дълбокия списък. Има черни писти, има а, а, Кара карат ски извън пистите, също и странични а, вреди. Тоест, трябва да е, вземем предвид не само вредите на околната среда в резултат на изграждането на пистите, но също така и в резултат на всички нови начини на каране на ски около а, на трасираните писти и извън тях. Мисля, че сте прав. Предполагам, че ще обхванем тази теба и в устните въпроси към комисията и ще ги препратим за тяхното одобрение. Ако няма други коментари, смятам, че трябва да поискаме от комисията. Не, всъщност трябва да одобрим доклада на господин Виландер и ще го внесем в комисията като устен въпрос, а те ще ни върнат отговор по надлежния ред. Благодаря на господин Виландер за свършената работа. И сега минаваме към доклада по прилагането на директивата, директивата за управление на отпадъците. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Както бе по точка 7, която въведе колегата Вили Майер, тук също имахме обмен на мнения по прилагането на директивата за управлението на отпадъците. Възоснова на внесените петиции все още не разполагаме с документ по темата. Бих искал да се възползвам от възможността да ви разкажа за методиката и графика, към който смятаме да се придържаме. Въпросът е важен. Днес имаме няколко петиции всъщност, посветени на управлението на опадъците и околната среда. С други думи, темата е актуална и важна. Нека сега видим с каква методика ще разполагаме. По време на заседанието на координаторите днес след обед, когато приключим с петициите, ще поговорим за работното задание на външно проучване, което трябва да направим по искане, искам да се спра на няколко аспекта. Различните групи поискаха да бъде направено такова проучване и докато не получим констатациите, всъщност не бихме могли да подготвим проекто доклад. Следва да изчакаме да приключи това проучване. Секретариатът ме уведоми, че това ще отнеме 3 месеца госпожо председател. Това означава, че срока е края на юни-юли месец. Внасяне на доклада. Това ще стане след лятната вакансия. С други думи, докато не разполагаме с доклада, разбира се, няма да спрем работата. И тук искам да вметна, че благодаря на секретарията за свършената работа, логистика, подкрепа. Та през това време, докато изчакваме това външно проучване да приключи, ще съберем необходимата документация за да разполагаме с статистически данни за управлението на отпадъците в различните държави членки. Бихме искали също така да разполагаме с списъки на всичките петиции и категоризацията им в зависимост от състоянието на отпадъците и също така списък с приложимите директиви във всеки отделен случай, както и анализ на възникналите проблеми по прилагането на правото на Европейския съюз в областта на отпадъците. Всичко, което споменавам до тук, ще представи основните теми в доклада – след като знаем кои ще са докладчиците в сянка, ще започнем съвместна работа с тях. Като целта ни ще бъде да приключи възложеното на външен изпълнител проучване. работата по доклада на господин Марс ще започне веднага, но все пак трябва да изчакаме това външно проучване. Вече казах. Междувременно ще предприемем някои по-ограничени действия, докато не разполагаме с цялата налична информация. И тогава ще пристъпим към съставяне на проекто доклада и превода му на различни езици. Ако колегите имат въпроси, ще се радвам да отговоря. Благодаря, госпожо председател. Че е колко intende prendere la парола. Благодаря. Господин Тургайс, някой желая ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Да. Много петиции получихме за всякакви видове отпадъци. Ще направите ли разлика, така както вече е загаднато, по конкретните е, въпроси, свързани с отпадъците, или ще има общ обзор? Проучването дали ще бъде напълно интегрирано в доклада или ще съществува отделно? Не зная дали е, комисията знае това, но съвсем наскоро, през януари, комисарят Поточник направи пълен обзор на проблематиката, свързана с отпадъците и тяхното управление. Е, това е свързано е, с изпълнението на е, актовете за отпадъците в държавите членки. И е, има статистически данни за постигнатите от тях резултати. Затова това се питам дали това, което проучването ще бъде е, така насочено да постигне, няма вече да е било направено. Ще се даде ли възможност е, на жалбоподатели е, да се обръщат към нас как можем да им предложим един вид утешение, е, някакво решение? Ще предложите ли формат, е, че винаги ще има, например, посещение, когато постъпи е, петиция или ще бъде разширена по някакъв начин процедурата, за да се решат въпросите с отпадъците? Защото се страхувам, че в бъдеще тези жалби, свързани с отпадъците, ще стават все повече. Благодаря, онореволе Меркис. Qualcun altro chiede la parola? Благодаря. Някой друг иска ли думата? Allora, uh, next exchange of views is uh, uh, supposed to be. Maybe May. Quindi eh, anche per questa... Per... Madame Oken, do you want to speak? No, no. To say yes. Госпожа Окин, извинявам се. Е, би трябвало да съм видяла това, което е направил комисаря Поточник, но за съжаление не съм запозната с него. Е, трябва бързо да се справим с този обзор и също така да се справим с данните от Евростат, за да знаем какво е състоянието на нещата. Естествено, е, вие ще направите това, тъй като ние искаме да работим тук както е редно, както си му е реда. Отпадъците предизвикват много проблеми и те ще растат в идните години. Трябва да видим как да внушим на хората, че могат да постигнат нещо, могат да се обръщат към нас по тази проблематика. Затова силно подкрепям казаното от Юдит и се надявам, че ще проведем конструктивен диалог, че работата ни ще бъде конструктивна. Nessun altro. Io eh, anche per questo documento eh, invito. Не виждам някой друг да иска да се изкаже. Тоест, по отношение на този документ, още веднъж искам да помоля координаторите да излъчат е, докладчици в сянка, за да бъдат са удовлетворени исканията на колегите за по-нататъчна дискусия по въпроса и за по-нататъчна работа. Успоредно с външното проучване е добре да върви работата и тук. Така че да се справим с задачите, максимално бързо. Госпожо Меркес, страхувам се, че не мога да посоча дата за следващата дискусия по този въпрос. Но, щом бъдат назначени контрадокладчиците, смятам, че ще има възможност точката отново да бъде поставена на дневен ред. Господин Тургайс, Gracias, señora presidenta, sobre todo para a mi colega, la señora Мерки. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за вашите непосредствени въпроси. Колкото до по-нататъчната размяна на мнения. В момента сме в трудно положение. Не аз съм поискал и възложил проучването. А, то е поискано от, от групите. Така че, когато получим неговите резултати, ще можем да уточним графикът. Трябва просто да почакаме, за да получим резултатите. да видим дали ще има застъпване. Трябва да видим какво ще ни даде доклада на външната организация. И след това можем да продължим нататък. Разбира се, всеки, документ, който може да допринесе за успеха на нашата работа, ще бъде от полза. Не знам дали вие ще бъдете докладчик в сянка от групата на социалистите, но ако сте, сте докладчик сянка, ще имате възможност да поработите по тази тема. И то в формата, който току-що ни изложихте. Аз като докладчик, разбира се, ще подготвя проекта доклада, но вие може да внесете всички изменения, които считате за уместни. И именно това ще бъде решението на проблема, който обсъждаме в момента. Благодаря. Извинете, господин председател, съжалявам. Съжалявам, че малко така като че ли взех вашето място, но от тук не можах да видя, че искате думата. А сега, 64 от 2004 година, внесена от Чила Елис британско гражданство, за неизпълнение от страна на Обединеното кралство на директивата НЕСЕ относно депонирането на отпадъци. Става дума за терен на височина около 200 метра, скалист терен с подземна, с подпочвени води. Има помпена станция на километър и половина. Терена, терена беше отказано да бъде направено сметище на него. И а, терена би трябвало да бъде във втора защитена зона но агенцията го постави в е, трета зона, което позволява депозиране, депониране на опасни отпадъци, които ще замърсят околната среда. Агенцията не, не предприе нищо, бяха нарушени е, изискването на разрешението, е, продължи да се замърсяват попочваната вода в опасни размери и обекта продължава да замърсява повърхностната и подпочвената вода, въпреки влушаващото се положение, агенцията даде нови, така доста широки разрешения в противоречие с регламента за подпочвените води. Терена е много нестабилен, откри, отварят се в него големи пукнатини и така нататък геолозите, които работиха върху него, изтъкнаха всичко това, но агенцията въпреки това даде разрешение за депониране на 350 вида токсични отпадъци, включително химически отпадъци. Е, е, няма нищо, което може да предотврати замърсяването. Не е изяснено типът на глината, която покрива терена. Не, не се позволява токсичен, нивото на токсичните течности да бъде по-високо от половин метър, но то е над 4 метра и половина се качват. Обектът не е покрит. Агенцията многократно съобщава на европейският, на европейските институции, че това ще стане през 2002 година, но продължават да се изсипват там а, токсични отпадъци, замесява се въздуха, а, а, вредители, мухи, всякакви други отрицателни, отрицателни явления. Агенцията нищо не, не прави, въпреки че съоръженията са, вече не работят няма абсолютно никакво обективна сравнение подход. Но е, е, става дума за същите е, фирми, които бяха найти да свършат работата, извършат работата в самото начало. Нарушава се законодателството и в своето отчаяние населението се обръща като в парламента с внася настоящата петиция. Eh, Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с три встъпителни бележки. Комисията няма никакви правомощия за провеждане на инспекции. А, нямаме тези правомощия и за това жалбоподателите и вносителите на петиции а, предоставят информация на комисията, но до там. На второ място, как е възможно да се изгради депо за отпадъци толкова близо до подпочвени води и до населено място? предложението на комисията беше много по-силно, с по-силни формулировки за защита на а, околната среда. И на трето място, обикновенно такова поведение трябва да бъде отнесено към местните съдилища. Гражданите трябва да имат тази възможност при ниски разходи. Проблемата в Обединеното кралство обаче е, че там достъпа до правосъдие е изключително скъп. Извлекли сме пулки, няма инспекции, има пропуски в а, директивите и е скъп достъпа до правосъдие. Както каза госпожа Елис, депата имат съответните разрешителни. Това, което ние можем да направим като комисия е да притиснем британските власти да използват своите правомощия за инспектиране и да си свършат работата добре. Получаваме редовно доклади от властите по всеки аспект, свързан с депата за отпадъци. А, получили сме информация за неспазване на сроковете. През декември имаме обещанието на компетентните органи. В края на феврари получихме отговор, че това не е било възможно поради лошото време, но имаме уверенията, че ще бъде направено в кратки срокове. Що се отнася за наблюдението на газовете, които се отделят и замърсяването на подпочвените води, не са правени проучвания за конкретните причини освен това са правени някои а, разследвания за спазването на правните актове, но искам да ви дам уверенията на комисията, че много внимателно следим а, мерките за принудително изпълнение на правните актове. Обръщаме сериозно внимание, притискаме властите в Обединеното кралство. За сега те са ни дали обещания. Може би нещата изглеждат по-сложни на място и затова вероятно трябва да се провери още веднъж какво наистина са предприели местните власти. Благодаря. Сега започваме дебата. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Като увод към бележките си ще кажа, че не съм особено запален екоактивист, нямам такава репутация. Благодаря за това, че колегите го потвърждават. Признавам, че депата за отпадъци са злощастна потребност. Имах възможност да се срещна с жалбоподателите, запознах се с тяхната работа и ми се струва, че те имат много основателна жалба. И британските компетентни органи не са изпълнили по никакъв начин собствените си условия във връзка с подобни обекти. Това, което ме притеснява особено е, че британските власти като че ли умишлено и трайно прикриват фактите, омалуважават жалбоподателите и като че ли е, оставят нещата е, да се развиват от само себе си, докато проблемът отихне, вместо да настояват на изпълнение на условията по лицензията. Много се радвам, че комисията е, работи по начина, който представи пред нас. И явно тя следи много отблизо ставащото. Но бих казал, госпожо председател, че според мен е уместно нашата комисия да изпрати писмо до компетентните британски органи, като изрази своята загриженост от обстоятелствата на място и от неадекватната и несвоевременна реакция на тези власти е, на оплакванията и тежненията на гражданите. Е, Госпожа Калман т.е. господин Калман. Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня бележките на колегата господин Хелмер. Аз представлявам северо-источния регион където се намира този обект. Удоволствие е да се посети региона, но не и обекта, за който говорят жалбоподателите. Те имат наистина много основателна жалба. Всички доказателства са абсолютно достоверни от екологична гледна точка, проблемът е голям. Наистина в някои райони се налага да се изградят депа, но тук мястото е съвсем неподходящо. Много е близо до къщите, близо е до основен пътен възел. Основното, което трябва да ни притеснява тук са нарушенията на европейското право и благодаря на комисията за това, че следи случая отблизо в продължение на години. Според мен, обаче, е, Агенцията за опазване на околната среда в Великобритания като отговорен орган просто не си е свършила работата. Е, жалбоподателите е, са много добри в провеждането на кампании, много добре са организирани. Те значително допринасят за развитието на местния демократичен процес толкова много са жалбите, че те оказват влияние върху избора на местните съветници. това, което е притеснително, е ставащото в Агенцията за опазване на околната среда. След много оплаквания, едва сега те са готови да разгледат оплакванията във връзка с замърсяването на подпочваните води и евентуално да търсят наказателна отговорност. Това беше след години борби от страна на жалбоподателите и техните кампании. Е, мисля, че ако не бяха техните усилия, всичко щеше да бъде скрито покрито и операторите щяха да продължат необезпокоявани дейността си. Надявам се, че комисията е, ще е, бъде в състояние да предприеме действия против Агенцията за опазване на околната среда във Великобритания и разбира се, е, подкрепям колегата в неговата идея. Надявам се нашата комисия да бъде в състояние да изпрати писмо до тези компетентни органи в Великобритания, е, за да им обърне внимание на ставащото. Искам е, да благодаря на комисията за нейната положителна реакция и за нейният отговор. За мен това е много интересна информация. Защото цената на завеждането на едно дело е толкова висока, че нормалните хора не могат да си я позволят. Ако нашата комисия трябва да свърши цялата работа, защото националните съдилища не, си, не са сезирани, това е много тревожно. Обсъдих този въпрос как трябва да се подходи към него, неговото Не спомням си, в един испански доклад се обвиняваха гражданите, че не завеждат дело. Но почти ме изхвърлиха от залата, защото аз не знаех как работи системата. Не знаех, че не е възможно да се използва съдебната система за решаване на подобни проблеми. Но тук причините са очевидни. Ако разходите са над това, което може обикновените граждани си позволят, очевидно. А, това, тази информация за мен беше изненада. Ако няма, иска ли някой друг думата? Да, господин Е. моите Поздравления към носителката на петицията. В такива случаи първата стратегия на властите е да отлагат проблема. Оставя се без последствия проблема и като че ли се надяват властите, че той ще, си, ще изчезне от само себе си. Какво може да се направи в случая? Ако погледнем точка 8, отговора на комисията е следния – английските, британските власти са съгласни, че загрижеността на гражданите е основателна. И по-нататък се казва, че има временно, временно са покрити две от сметищата, но няма, не са покрити постоянно. Какво е, иска да кажа, че не е възможно изобщо те да бъдат покрити ли? Ако не може това да бъде направено за едно сметище, тогава не е трябвало да се разрешава изобщо неговото е, изграждане. Затова искам да попитам комисията какво възнамерява да направи. Защото очевидно тук става дума за много сериозно нарушаване на законите за опазване на околната среда. Няма никакъв смисъл да имаме закони за опазване на околната среда, ако никой не ги спазва. А, мисля, че това се разбира от само себе си. Благодаря. Струва ми се, че а, мнението на колегите, които се изказаха, се е съвсем ясно. Трябва много категорично да порицаем отношението на британските власти. Проблема датира още от 2004 година, т.е. 7 години вече. Цели 7 години се водят спорове, консултации. Европейската комисия на няколко пъти изразява своята загриженост. Нашата комисия също го прави. Става, става, става дума за много сериозни нарушения. Но въпреки това все още сме на нивото на разговорите и не е направено нищо така, както го изисква законът. господин Диад, е установил контакт с британските власти, ще им изпрати писмо. И а, без а, голяма деликатност, а, съвсем, съвсем направо, а, трябва да се каже на Агенцията по опазването на околната среда в, в, в Великобритания какво трябва да направи. при е, едно подобно състояние на нещата, искам да знам защо Европейската комисия не е започнала процедура за нарушаване на това, че британските власти, британската комисия по на околната среда е в нарушение на европейското законодателство. Още от самото начало не са спазени законовите изисквания и това продължава вече 7 години. Ако няма възражения, мисля, че можем да приемем, че сме взели решение по този въпрос, а по-нататък ще се занимаят координаторите. Има три инициативи във връзка с тази петиция. Благодаря на вносителя. Имате ли да добавите нещо, госпожо? Не? Преди да приключим. Искате ли да добавите нещо? Благодарим ви и на вас. Петиция номер 91367 от 2007 година, свързана с планове за изграждане на мегия сметища във Франция. Давам думата на Елиано Дене. Благодаря. Аз не съм госпожа Бодоне. Аз съм Мари Жозеф Мезюр. Кмет съм на една от общините съседни на проекта. Госпожа Бодоне ме натовари да представлявам нашите интереси тук. Е, припомням е, процедурата. Тя започна с внасенето на две искания за разрешение да се експлуатират центрове за съхранение на отпадъци е, в южната част на парижката агломерация. Сита Ил де Франс беше дружеството, което внесе тези молби. Тези проекти бяха изоставени до някъде. Всъщност обаче видяхме, че те е, възнамеряват да съхраняват промишлени отпадъци и през август месец 2007 година се проведе разследване. Имаше земеделски земи, общините се противопоставиха и това се превърна в пречка за издаване на разрешение за строителство. Е, представителите на държавата квалифицираха обаче тогава проекта е, през 2009 година, март месец, като проект от обществен интерес. Е, Асоциацията АДСЕ за защита на околната среда, която също представлява и заинтересованите общини, успорват наличието на общ интерес поради голямото екологично неудобство, което проистича от този проект. В по-общ план – всички местни структури, общини, Общия съвет на ЕСОН и Регионалния съвет на Илдафран се противопоставят на проекта и съответно беше мобилизирано населението. Изборът на обекта не отговаря на никакви нужди за обществена услуга. Единствено тези, които са подали молба, са заинтересовани. От началото на процедурата Живеещите на място и общините а, казваха, че а, тук има най-голямото съсредоточие на важни подпочвени води във Франция и за това а, ако се стигне а, до някаква пукнатина при строителството, ще има огромни вреди с много тежки последици за водоподаването към целия регион. Освен това, обектът спада към земеделски е, земи. Там се развива органично чисто земеделие. Ако се експлуатира такъв обект, в близост до подобни земеделски земи, земеделските стопани с основания много се притесняват. Изборът на площадката не отговаря на никакви принципи защото най-близкото населено място не се намира на повече от 60 км, както се изисква. При тези условия проектът ни се струва противен противоречи на член 13 от директива 2003-98. Съгласно този текст е необходимо управлението на отпадъците да се извършва без вреда за човешкото здраве и без вреда за а, околната среда, а, водата, почвите, въздуха, флората и фауната. този проект за създаване на депо за отпадъци със сигурност застрашава водите, въздуха и почвите. Необходимо е да се опираме на тези експертизи, които сме направили, за да може да вземем отношение по проекта. От 2008 година директивата явно не е изпълнена във Франция. Директивата не е въведена във френското законодателство, въпреки че срокът за нейното въвеждане е изтекал. Също така експертизата ни показва, че е, френската е, държава не е изпълнила директива 2060 е, във връзка с водите. От член 4 от тази директива във връзка с подпочвените води, държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки, за да уси... ограничат замърсяването на подпочвените води и да не допуснат влушаване на качеството на подпочвените масиви. Разбира се, тук е, има а, е, значение прилагането на член 11 алинея 3. Това задължение в, при тези условия се изпълнява. Това, което а, е, прави неприятно впечатление е желанието на държавата да се наложи с сила в полза на оператора. От този прост частен проект, който обслужва частни интереси, се прави един проект в обществен интерес, той се представя като такъв. Вице-президента на региона, префекта са запознати с въпроса и префекта прие а, указ, опирайки се на обществения интерес, за да се противопостави на общественото недоволство и да стимулира изпълнението на ни частни интереси в противовес на обществения интерес. Затова искаме Европейският парламент с всички средства да се намеси, за да сложи край на неизпълнението от френската държава на съответните европейски директиви във връзка с това депо, с това място за депониране на отпадъци. Освен това искаме представители на Европейския парламент да посетят мястото, за да видят до каква степен проектът е безполезен за обществото и до каква степен застрашава околната среда. Благодаря ви. Грация. Allora, do la parola al rappresentante del... Благодаря. Искам сега да дам думата на представителя на комисията. Господин Дел Кастио, благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Това е един казус, който датира от 2008 година. Тогава комисията получи информация по тази петиция, излезе със съобщение през септември 2008 година. В февруари тази година получих допълнителна информация по този случай бе казано, че има два проекта за депа, едно в Гросмир, един в Сонскоби. Въз основа на получената информация от службите на комисията, ние а, заключихме, че и двете депа все още са на етап планиране. Поправете ме, ако греша. И тогава и сега комисията не може да твърди, че има несъмнено нарушение на правото на Европейския съюз. В този конкретен случай носителите на петицията са поступили правилно. Тоест, те са търсили мерки за закрила първо от съдебната система в страната. Има много е, петиции, тук се спрем на статистиката. През последните три години имах 47 петиции, писмени въпроси и жалби, свързани с депа. И в много от тези случаи не става за дума за депа, които са така да се каже в задния ни двор. Ако трябва да проверим всеки отделен случай, струваме си, моя колега засегна тази а, тема, не бихме могли да го направим с наличните ресурси. И за това ние разчитаме, така както е предвидено по директивата, на това, че тези депа отговарят на европейското право. Говоря за директивата за депата за отпадъци. Колегата ми направи тази препратка по-рано. Тази директива не е много предписателна. Там не се казва на какво разстояние трябва да са от населените места и сградите тези депа. И в точка Едно, второ приложение, може да прочетете, че държавата членка трябва да направи оценка на риска и да прецени къде точно да бъде разположено депото. Що се отнася до притесненията на вносителите за това, че е, са транспонирани актовете на Европейския съюз, моля, имайте нашите уверения, че комисията ще заеме много твърда позиция и крайния срок за държавите членки е 12 декември 2010, ако не се лъже. И държавите членки, които не са направили това транспониране, ще бъдат обект на предприяти правни стъпки. И накрая, според най-актуалната информация, която имам, депото в газ. Лир всъщност не се изгражда или поне проекта е преустановен, а в Санскоби, доколкото мога да прочета тук на френски, случаят е отнесен пред административните съдилища. Тоест, вие сте спазили процедурата, търсили сте защита пред националните съдилища. И това е всичко, което мога да кажа сега. Ки кеде на парола? Кой иска думата? Благодаря на комисията, благодаря на вносителя на петицията. Но тук трябва да кажем, става дума за един основополагащ въпрос. Съществува общностно право, което трябва да се прилага. Страните членки отговарят за неговото въвеждане и изхождаме от принципа, съгласно който в страните членки се приемат различни мерки за създаване на подобни сметища, като се приемат правила и се смята, че съответните закони са въведени. Но комисията ни казва, вижте, проектът още е в процес на планиране. Какво да се направи в такъв случай? При предишната петиция положението беше друго. Изправени бяхме пред ясни факти, съществуващо сметище – дадохме си сметка, че законодателството не е спазено. Но много е трудно, когато вече съществува подобно сметище, то да бъде премахнато. По вашият отговор, позовавам се на последния параграф. Мисля, че имаме информация, че законът не е спазен. Комисията трябва да си даде сметка за това и да действа преди да е изпълнен съответният проект. Не разбирам. Как може комисията да ни казва, че си затваря очите, защото страната членка в случая не е направила нищо? Напротив, комисията не трябва да се затваря очите, тъй напротив, трябва широко да ги отваря. И ако вносителите на петицията получат нови доказателства за по-нататъчни нарушения на европейският закон, нека ни ги предоставят колкото може по-бързо. Може ли да ни каже комисията? Тя ни казва, че разми, раз, замисълът не е нещо забранено. Но лошото е, че в случая плановете се реализират, стават конкретна действителност. Не мисля, че не можем да си позволим да чакаме. След като не е спазен закона, трябва да се действа. Други? Иска ли някой друг думата? Няма други желаящи да се изкажат по този въпрос, по тази петиция. Мисля, че като изслушах изказването господин Яр, всички сме убедени, че е необходимо комисията да обърне по-голямо внимание на проблемите повдигнати от носителите на петицията. И по-конкретно, нашата комисия по петициите е анализирала само част от повдигнатите проблеми, но става ясно следното. Става дума за неправилното прилагане на директивата, няколко директиви. Директивите за сметищата, директивите за управление на отпадъците, директивите за опазване на околната среда. Тоест необходимо е задълбочено разследване и ми се струва, че нашата комисия трябва да пристъпи към подобно по-задълбочено проучване на въпроса. На първо място очакваме писменият отговор от страна на изпълнителната комисия, нещо, което не сме получили все още. Вие ни казахте в какво ще се състои този отговор, но се надяваме, че в най-скоро време ще получим писмен отговор от Европейската комисия в документ, в който ще се съдържа ще се съдържат основните положения, които ни представи представителят на комисията. Наред с това, трябва да се свържем с националните власти, за да може заедно с тях да преценим възможността да се помисли още един път по тези проекти, които все още не са реализирани. Ако сте съгласни с подобни, подобна работна хипотеза, госпожо, съжалявам, че не се обърнах към вас по име, но сега ви давам думата като вносител. Искам да благодаря на Комисията по петиции за това, че разгледа нашият проблем и се надявам, че вие ще помогнете и на други асоциации, и на други европейски граждани, които имат проблеми с сметищата. Добре е те да бъдат предотвратени преди да започне замърсяването на практика. Благодаря. Благодаря. А сега мисля, че можем да минем към петиция 1318 от 2008 година. Относно нарушаване на законодателството на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда във връзка с добива на инертни материали в близост до зона от Натура 2000 в Южна Полша. Вносителите не присъстват. Е, затова ще дам думата веднага на господин Чиприяни, който представя Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Комисията вече е изпратила три известия през септември 2010 година. Вносителят се оплаква от пораженията върху околната среда, причинени от извличането на инертен материал от мрамор в сфера от общностно значение, определена като важен район по директивата за местообитанията. Направихме преценка на ситуацията в светлината на няколко разпоредби на директивата за местообитанията. Разрешението за добив е издадено през 1999 година, доста време е преди присъединяването на Полша и всъщност доста време е преди е, района да бъде определен като значим по смисъл на директивата за местообитанията през декември 2008 година. Това означава, че редът и правилата по член 6 алинея 3 от нея директива не са били приложими към момента на издаване на разрешението. Това, което се е прилагало обаче, са били разпоредбите по член 6 алинея 2 на същата директива. Според тази алинея държавите е, членки са длъжни да предприемат необходимите мерки е, за да не допуснат влушаване на състоянието на местообитанията и смущение на живота на съответните животински и растителни видове. Там на основата на информацията, с която разполага комисията, а тя пък се опира върху данните поступили от компетентните полски органи, комисията прави извода, че тези органи са предприели необходимите действия, за да суспендират работата по тази лицензия. През 2009 година добивът е прекратен. За това. Въпросът е, за евентуално нарушение на член 6 алинея 2 е, вече е решен е, от Полша. Член 6 алинея 2 от директивата за местообитанията. Що се отнася до евентуалното разширяване на зоната, от която се извършва добив, такова разширяване все още не е разрешено от компетентните органи. Има потвърждение, че ако е, полските органи желаят да дадат такова решение, те ще приложат член 6 или нея 3, както и директивата е, за е, оценка на въздействието върху околната среда. колега Виланд. Благодаря, колегата Вила. Sorry. <laughs> Nic się nie stało. No sprawa tutaj wydaje się oczywista. Na szczęście... E, Благодаря. Случай е съвсем ясен. Инвеститорът е преустановил работите и вече не се нанасят вреди на обекта. Може би ще е възможно да бъде възстановена природната среда. Правителството има специален указ за възстановителните работи. Мисля, че всичко е ясно по този случай. Благодаря на колегата. Съжалявам, че обърках името ви. Други желаят ли да вземат думата? Очевидно не. Тази петиция остава открита за по-нататъчна информация. Същото въжи и за позицията на комисията. Очаквам, че ще имаме и по-нататъчен диалог по тази тема. Ще продължим и диалога с полските власти, за да видим как ще се развият нещата, но поне намерението ми да продължи. Сега минаваме към петиция от 2009 година 944 за планирани петролни сондажи в природния парк Санта Кроче и Короне. Давам думата на доктор Чеприяни, вносителя не е тук. В този случай вносителят се жалва срещу планове за петролни сондажи в региона на Монтевекия и долината Короне – това са обекти, които попадат в приложеното поле на директивата за местообитанията. Когато комисията изпрати отговора, тя каза, че процедурите предвидени по директивата и тези по линия на директивата за ОВОС са приложими, но няма установени несъответствия с директивата, тъй като не е излязло решение за тези сондажи. Допълнителна информация не сме получавали от носителя по този проект. Не знаем дали е бил одобрен или не. Не сме получавали и допълнителни жалби. Така че потърсихме информация в интернет, във вестниците, неформални контакти сме правили с органите на местно самоуправление установихме, че на практика проектът е бил оттеглен от нефтодобивната компания още през август 2009 година. Един месец след като е била внесена петицията в парламента. След като е имало масирано мобилизиране на усилията на местното население. Следователно, проектът е изоставен и не можем да кажем, че тук има някакво нарушаване на екологичните разпоредби. Някой желая ли да направи коментар? Казва председателката. При това положение Мисля, че можем да предложим да приключим с тази петиция с оговорката, че може би е хубаво да се свържем с вносителя. Ще помоля секретарията да го направи само за препотвърждаване на информацията, която бе представена. Минаваме към 12-та точка 1833 от 2008, групова петиция за подозрения за държавни помощи във връзка с продажбата на мините Касандра на гръцката дружество или Никос Хрисос. Вносителят не присъства. Давам думата на комисията. Благодаря στις 23 Φεβρουαρίου του 2011, ύστερα από μια επίσημη διαδικασία. На 23 февруари 2011 година, в резултат на официална анкета, започнала през декември 2008, Европейската комисия стигна до следните заключения – в сбръзка с продаването на мините Касандра. Мината е продадена на цена по-ниска от пазарната цена. Без обществено обявен търг, без тръжна процедура, без да се спазват процедурите които трябва да бъдат спазени в този случай. Продажбата е извършена а, на дружеството Еленикос Кризос за 25 милиона евро. Тоест 14 милиона повече, а, отколкото с предишната цена в, в, в договора за продажба се предвижда а, да не се плаща 2 милиона евро дължим данък. И това е, е държавна помощ, която противоречи на законите на Европейският съюз. Става дума за над 15 милиона, получени от дружеството Никос Крисос, които трябва да бъдат върнати на гръцката държава с лихвите. Салабракос. Госпожо председател, току-що изслушахме мнението на представителя на Европейската комисия. Междувременно, прочетах е доклада на комисията от 20 ноември както и доклада на вашата комисия. Там се казва, че на, 20, на 12 декември 2003 публичният сектор на гръцката държава е купил за 11 милиона евро цялата мима Касандра и е продал същия ден за същата сума, т.е. за 11 милиона евро. Тук се сблъсквам с един правен проблем. Как може в един и същи ден да се придобие и след това да се продаде едно имущество за процедурите около продажбата и регистрацията са е необходимо много повече време. И тези 11 милиона евро са първо платени от гръцката държава, след това в същия ден мината бива продадена. Не мога да си представя защо гръцката държава действа по, по, по подобен начин. Според мен става дума за спекулативна продажба от страна на гръцката държава. Срещу, насочен срещу фалиращо срещу фалирало предприятие това предприятие е лишено от своята собственост и е продадено в същия ден мината на Никос Хрисус. на Еленикос Крисус. Нещата са доста странни. Мисля, че трябва да разгледаме по-подробно случая. Защото във всеки случай не трябва да се отнасяме снисходително към спекулации на държа, спекулативни действия на държавата, насочени срещу интересите на частни субекти. Необходимо ни е достатъчно време, за да можем да разгледаме и вие да разгледате всички подробности относно тази сделка, да видим как точно е действала държавата, като е спекулирала в ущърп на интереса на дружеството. Като политици, аз лично като политик се отнасям с а, а, съмнение към това, което чух до тук, но не мога да кажа нищо срещу дружеството, за което става дума. Трябва да се проучат подробностите а, на сделката, която е извършила българската държава. Искам да задам въпрос. Комисията след като е научило това, има ли някаква реакция от страна на гръцкото правителство? Представители на комисията. Това, което мога да ви кажа сега, че не, няма подобна реакция. Имате думата, госпожо. Искам, искам да взема думата по процедурата и общия брой а, петиции, разгледани до сега. 6. Не зная дали колегата, колегите имат какво да кажат а, по конкретния случай ще изчакам. Имам въпрос и възражение от процедурно естество. По петициите, които разискваме в момента. Защо не получаваме по-мотивирани отговори от комисията? Отговорите, с които разполагаме тук, са дадени много отдавна. И сега чуваме е, устни изявления с нова информация от комисията, от е, което става ясно, че положението във връзка с петицията се е променило. Сега сме март 2011 година, а пък в писмените документи имаме отговори на комисията от 2008-2009 година, <laughs> най-новията от 2010. Та, а, въпросът ми е, не може ли в досието да бъде поставена и по-мотивирана оценка на ставащото? Защото иначе се занимаваме с случаи, те в момент, в който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 явно казва, че е, няма отговор от гръцката държава. Правилно ли съм е, разбрал? Вижте, аз знам, че има отговор от 24 февруари 2011 година. Е, този отговор бе изпратен до Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. На 11 е, март е дал отговор и е, компетентният министр. Това е противоречив документ. Ни повече, ни по-малко гръцката държава поставя под съмнение точността и съдържанието на аргументите на комисията. Това е документа, който мога да ви предоставя, ако вие не можете да се снабдите с него по друг начин. Господин, госпожо председател, изразявам съгласието си с господин Салавракис. Необходимо е да проведем разискване. Без да съм адвокат, съм в състояние да кажа, че има разногласие между европейските органи и тълкуването на различните нормативни актове, което те правят. И от друга страна, отговора на а, гръцката държава, а, според който комисията не разбира ситуацията. Мога да ви цитирам дори този пасаж, в който гръцката държава казва, декларира, че проучването, изпратено на комисията, и с което комисията осъжда продажбата, е, е успоримо. Гръцката държава изтъква редица мотиви тъй като не съм юрист, не съм специалист, няма да се задълбочавам в подробности. Мисля, че обаче е необходимо да навлезем в дълбочина съдържанието на това досие. Благодаря, колеги. Мисля, че искането е, за е, по-задълбочено проучване е единодушно всъщност. Мисля, че е, също сме единодушни в искането си комисията да ни изпрати писмен отговор, по-структуриран, по-задълбочен отговор в духа, който чухме, защото тук имаме възражение. Комисията ни казва, че е изчерпала процедурата, започната през 2009 година, но ако местните органи продължават да бъдат в нарушение, мисля, че сме в правото си да искаме от комисията да ни изпрати тези документи в писмена форма, така че да можем да ги оценим тук в комисията по петиции и да видим какво решение бихме препоръчали. Много добре. Това решаваме. Госпожа Палиедели, искате да вземете думата ли? Благодаря, госпожо председател. Е, мисля, че комисията трябва да бъде поне е, уведомена за е, съдържанието на онзи документ, който е изпратила гръцката държава и за който току-що говори колегата. Επομένως, εφόσον έτσι επιθυμείτε. И така, понеже искате, така и ще постъпим. Va bene, grazie. Quindi passiamo alla... Eh, Добре, благодаря. Преминаваме към следващата петиция. 931. 2009 година за предполагаема злоупотреба с средствата на Европейския съюз. Става дума за инфраструктурен проект в град Никифорос. Вносителят присъства. Ще го попитам, иска ли да вземе думата. Това е кмета на Никифорос, който е тук днес сред нас. Добър ден на всички. Добър ден, госпожо председател, е, почитаеми евродепутати, членове на Комисията по петиции. Благодаря, е, че е, се съгласихте да разискваме този въпрос тук. Аз съм Спирос Лацас, журналист съм и представлявам бившия кмет на Никифорус, Никос Каяоглу. Кметът и бившия общински съветник бяха констатирали, е, че е имало инцидент, съфинансиран от европейски дейности. И някои изисквания не са били спазени. Европейският съюз е дал финансиране в размер на 300 000 евро, но не е било направено проучване. Господин Каялго, който на времето беше общински съветник, сезирал множество градски органи, министерства и други. Но а, никъде а, не са му отворили вратите. А, със съжаление казвам, че различните служби е, си пазят гърбовете, е, пазят си интересите, е, и, включително и когато допускат грешки. Констатирахме, че е имало е, вреди за околната среда, е, значителни отклонения от първоначалния проект, нарушение на нормите, свързани с обществения интерес и неизпълнение на поети ангажименти. Тук има два важни аспекта. Първо, финансирането на Европейската комисия, отпуснато за нашата страна, при условията на съфина... съфинансиране, става дума за изграждане на напоителна инсталация в Никифорус, в близост до Никифорус. Това е първото. И второто, шефът на съответната служба има много тясна роднинска връзка с, жената, която се оказва изпълнител по договора. Фаниш. Έχουν λοιπόν τηρηθεί олафта? На пръв поглед, приложимия ред е спазен, изискванията са спазени и а, господината, който а, подписва документите, всъщност е много близък а, роднина на жената, която изпълнява договора. А, знаете, че ако има такава роднинска връзка, а, а, с лицето, което изпълнява договора, липсва безпристрастност. Защо казвам това? Е, по документен път установихме, че всъщност изискванията и процедурите не са спазени. Ще бъда съвсем ясен и е, прецизен, защото е, времето ми е малко. Господин Кая е, Углу е, е сезирал е, ЕСП ЕИП. Това е една испанска структура, която работи с гръцки инженери. Те извършват проверка на строителните работи и, и категоризират работите в категория 2 Изпълнителката, дамата е изпълнител по договора, съгласно общината, има възражение възражения по категоризацията, когато има категория 2 и това, което е възложено, не е изпълнено. Има много, много да ви кажа, но не мога да дам всички подробности. не може да се говори за безпристрастна процедура, защото зетя дава разрешение на роднината си по сватоство. Така че всъщност процедурите, които на пръв поглед изескват, изглеждат съвсем нормални, се оказват незаконни. има наистина трима участници в този ограничен търг, който е бил организиран. Но госпожата, която печели търга, е в роднински връзки с възложителя. А, а пък на всичко отгоре а, тя се оказва и снаха на председателя на общината, на общинския съвет и а, се оказва също, че а, че е, там някакви проценти играят, е, нагласяват се, така че да може снахата на единия да вземе отзете на другия. Така, господин Каяоглу иска комисията да намери решение за а, излизане от този случай, а, тъй като работата, която е възложена, изобщо не е изпълнена съгласно техническите спецификации. А, там а, има а, така значителни водни потоци, а, нанасят се вреди на околната среда. А, сезирана е прокуратурата за а, вреди в размер на над 6 милиона евро. А, също търсят се неимуществени вреди. А, оказва се, че доста села са засегнати. 200 хилиарика, от αυτά 4.300... Защо а, струват този договор 300 хиляди евро, защото каналите трябвало да се изкопават ръчно и това струвало много скъпо. Е, освен това метър по метър ръчно трябвало да се полага бетонния кофраж. Е, за това исках да ви обърна внимание на е, този документ. И имаме цяло досие, огромна папка, която ще бъде внесена от името на господин Кая във вашата комисия тази канавка, която е изкопана за напоителната инсталация, на места е 10 см дълбока, на други места 20, на трети места 30 см. Трябва да се направи сериозно проучване, каквото в случая липсва. Голяма част от жителите на района ще бъдат лишени от вода и Европейската комисия парламентарната комисия за петициите, всички сме членове на едно семейство, нали така? Дали сте ни пари за извършване на работа, която не е свършена. Това исках да ви съобщя и исках да ви кажа, че Общинския съвет в Никифорус Форус вчера на заседанието си реши да не подписва протокол за приемане на извършените работи. Също така реших съветниците да направят рекапитулативна таблица по изпратената им проформа фактура, защото в проформа фактурата има много промени в сравнение с възложената работа, обаче не се променя сумата. 200 хиляди евро са за заплати от тези 300 хиляди евро. Какво става всъщност в резултат на тези изпълнени работи, напълно разрушена околната среда. Не съм проверила дали този район попада в границите на Натура 2000. не зная дали е обект по Натура 2000, обаче исках вашата комисия да бъде уведомена, за да може да вземе становище. Сега искам да ви кажа, че в Гърция подобни явления са чести. А, всички, които работят в обществените органи са по някакъв начин свързани помежду си. искаме просто да се възстановят причинените вреди, да се преодолеят Естествено, тези хора, които са свързани помежду си с роднински връзки, имат право да бъдат държавни служители и те се хранят, могат да си упражняват професията. Има технически елементи тук, които не засягат вашата комисия, а изпълнението на националното право, но вие би трябвало да направите доклад, с който да дадете препоръки и да не се разпиляват европейските средства. Ние това искаме. Благодаря. Ναι. ναι. Επιτροπή δεν είπατε. Τότε α, για την, για την Επιτροπή... Και... Сега от името на Европейската комисия ще кажа следното. Комисията разследва случая. съществува партньорски доклад между страната и комисията. Комисията одобрява инфраструктурния проект, но го одобрява в определени граници. Като се имат предвид последиците за околната среда. Това е отговорът, който ние получихме от гръцките власти. Получихме също така информация, включително контролът, доклад на контролният орган. Става дума за консултантска фирма, създадена от Министерството на околната среда на Гърция, за да оцени последиците за околната среда. Този орган потвърждава съществуването на проблеми и трудности при прилагането на работата по инфраструктурният проект, на не спазване на спецификацията, залегнала в договора. Колкото до участието на до различни членове на семейството в рамките на една не съвсем законна процедура, ЕСПЕЛ, това е контролният отговор, орган, стигна до следните заключения. Няма подобни членове на семейството, като представители на общината. Но Еспел потвърждава нередностите и прави редица препоръки на компетентните отговори, които би трябвало да информират контролният отговор как са изпълнени направените препоръки. След като получи тази информация, контролният отговор ще ни уведоми за резултатите от своето разследване. Става дума за програмите за развитие на Македония и Тракия. Получили сме доклад, че съответните проекти са категоризирани във втора категория. Ние вече сме изплатили една част от сумата, но не и цялата сума. Строителните работи не са завършили. Необходимо е да бъдат подадени национал, да бъдат дадени националните средства и да бъдат изпълнени препоръките на контролният орган. Ако това не бъде направено, отговорните е, власти ще трябва да възстановят е, изплатените до този момент средства. Предвижда се доклада да бъде получен най-късно до 30 септември 2012. В момента нещата са в ръцете на гръцките власти. Става дума за е, един инфраструктурен проект, който не отговаря на спецификация, проектната спецификация, не отговаря на критериите. Проект класиран във втора категория. Проектът не може да бъде завършен по тази причина – ако не се спазят препоръките на контролният орган е спел. Господин Салавракус. Госпожо председател. Представителята на комисията каза много от нещата, които аз възнамерявах да кажа. Трябва да, трябва да насърчаваме европейските граждани да се обръщат към нашата комисия а, по петициите. Но, за да се сезира нашата комисия, е необходимо да се изпълни някои условия. В случая процедурата не е изпълнена и смятам, че е необходимо, поне по мое мнение е така, че бих искал да бъда лично информиран за развоя на нещата. Тъй като иначе едно нарушение на гръцкото наказателно право ще остане, ще остане ненаказано. Не така обаче стават нещата в Гърция. Може да има някои които са хора, които са нечестни, а такива има във всички страни. Така че аз съм против а, тези обобщения, които чухме тук. Не мога да се съглася, че Гърция е страна на нечестни хора. Когато става дума за едно нарушение, местно по своя мащаб, обект на местен контрол, определени лица които могат да бъдат преследвани по силата на наказателните, на гръцкия наказателен кодекс, не са в никакъв случай, това не е в никакъв случай повод да се правят обобщения за цялата страна и за всички гърци. Следователно, трябва да поискаме всички необходими разяснения, които все още не сме получили, И бих искал да кажа, че едва тогава ще може да решим кой носи отговорност и каква. Иначе абсолютно неприемливо е да се правят подобни обобщения въз основа на повърхностно познаване на фактите. Благодаря, господин Салавракос. Картината която получихме от носителя на петицията, ме кара да помогна, да, да помоля представителите на комисията да обяснят за какво става дума. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Но благодаря, но Една минута давам на вносителят, на вносителят на а, петицията. Не съм съгласен с господин Салаврако. Съвсем не съм казал, че всички гърци са нечестни. Във всеки случай в района на драма, господин Салавракос, искам да кажа, че става дума за тези хора. Не говоря в никакъв случай за всички гърци, разбира се. Не всички са нечестни, е, има подобен менталитет тук и там. Не може, разбира се, да се обобщава. Но господин Кавлакис, разрешавате ли? Ние не казваме, че има роднински връзки между общината и предприятието. Но когато председателят на една комисия по силата на своята на своята дейност, когато става дума за инспекции на, на доставките и така нататък, когато комисията изправя, изпраща един доклад на контролният меха, орган, а пък а властите не вземат никакво отношение по една цяла серия нарушения, цяла поредица от нарушения, човек трябва да се пита защо става това не може да не се запитаме защо председателят на комисията дава е, определени указания, които не се изпълняват. А разбира се, ако всички са толкова а, е, абсолютно безгрешни ангели, защо стигнаме до положението, което ви уведомих? από πάρα πολλά, απλώς μόνο... Благодаря, госпожо председател. Не, не искам да се изказвам пространно. Говорих за принципа на субсидиарност. Това е връзка на партньорство между Европейската комисия и държавите членки. няма членове на семейството, на които е, е поверен договор. Не е вярно да се каже, е, че контролните органи е, по програмата не са изиграли ролята си, тъй като този контролен орган е, е оставил проекта в категория 2. Ако не се е, премести е, проектът е, в по-висока категория, нищо няма е, да се промени. Значи, органите извършват контролните си функции. Госпожа Палиедели, благодаря. Бихме искали да продължите да ни информирате за по-нататъчните си действия. Знаете, че гръцкото общество се е сблъсквало през последните години с подобни явления и за това би било добре да се държи сметка за изпълнението на препоръките на контролната структура ЕСПЕЛ.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 за да сме сигурни, че и преводачите ще се упражняват, а и за мен ще е по-лесно да говоря на майчиния си език. Най-напред искам да кажа, че съм доволна от проекто документа на секретарията, който получих късно. Нямах възможност да допълня онова, което смятах за необходимо за да има пълна представа по темата, но това е един много добър преглед на случващото се, на процедурите, които се прилагат. За мен документа е полезен. Следващата стъпка трябва да бъде извеждане на преден план на конкретните въпроси, които засягат нашата комисия а също така и гражданите, които се обърнат към нас за помощ. Трябва да имаме предвид практическите измерения, политическото послание. Ние бихме искали да ни чуе и комисията по правните въпроси, държавите членки, за да са наясно какво върши работа и кое е неприложимо. Бих предложила ясно да кажем на Комисията по правните въпроси да сформират работна група, които да въведат правила за добро администриране. Приложими към всичко, което вършим – когато омбудсмана посети определена държава членка, какво може да бъде казано, какво означава добро управление, добро администриране. Именно от това имат нужда гражданите. Според мен трябва нашите послания да бъдат по-ясни. Трябва да ги подкрепим недвусмислено, с ясни правила, към които да се придържаме без затруднения. Връщам се на въпроса за разходите за правна помощ в Обединеното кралство. Това е също аспект на доброто управление – защото ако е невъзможно да отнесете някакъв въпрос към съда, очевидно гражданите не могат да упражняват своите права. И не могат да гарантират съответствие с европейското право. Възнамерявам да допълня всички тези въпроси в дневния ни ред в кратки срокове, за да можем да ги обсъдим през април по време на нашето заседание. Комисията по правни въпроси очаква да заседава през юни. Проекто доклада трябва да е готов през април. Трябва да имаме време да обсъдим измененията и да можем да им го изпратим на тях. Можем да очакваме доклада да влезе в пленарна зала през юли месец. Благодаря на всички колеги. Това беше само един обзор на случващото се. Очаквам да чуя вашите мнения, обратна информация, за да бъде отразена в документа. Благодаря, госпожо Окен, за вашата работа и за доклада, който ще изготвите. Искам да запитам колегите, желаят ли да се изкажат? След казаното от госпожа Алкен, обръщам се към комисията. Отговорникът тук ли? Крогер. Барс. А, Господин Кругер. Thank you, Madam Chair. Obviously... Благодаря, госпожа председател. На този етап сме готови да помогнем на докладчика по всяка възможен начин. Ще ви дам картичката си след това, за да бъдем във връзка и да помогнем с всички технически средства, с които разполагаме. Va bene, allora l'unica... Eh... Добре нещо, което искам да добавя е следното. Ако не е направено до сега, както и за другите документи, бихте ли могли да ни, да ни кажете кои са докладчиците в сянка? Няма други, които искат думата по този въпрос. В такъв случай може да считаме, че заседанието на нашата парламентарна комисия приключва, следва заседание на координаторите.